Председателката, благодаря ви, колеги. Пристъпваме към обясненията на вота. Първият доклад е докладът на господин Ертук. Госпожа Шойдрова, имате думата. Госпожо Шойдрова, само за момент, моля. Колеги, обясняваме вота вече, за това моля за тишина.